Следва гласуването. Така, преминаваме към позицията на съвета за заразни заболявания при животните. Този въпрос ще бъде включен в протокол от заседание.